трябва да поддържаме тесни връзки с Украина, за да може постигнатото в областта на правата на човека и демокрацията да не се застраши. Благодаря, господин Гайлер. Господин Свобода има думата за минута и половина.